Ladies and gentlemen, dear colleagues, welcome. Добър ден, уважаеми дами и господа. Добре дошли на днешното заседание на комисия АФЕТ. Преминаваме към приемането на дневния ред. Има ли коментари? Няма. Тогава дневния ред е прият. Съобщение на председателя. И преминаваме към точка 3, защото няма съобщение. Пъдещето на Либия в настоящия контекст има отделна програма за тази точка от дневния ред. На първо място искам да приветствам нашите гости. Е, разбира се, от името на господин Панцери, който е председател на нашата подкомисия по човешки права и който ще председателства това заседание заедно с мен. Приветствам господин Мохамед Фархат, заместник ръководител на мисията на Либия, господин Карим Мецран от Център Рафик Харири за близкия изпит в Атлантическия съвет. За съжаление, господин Матия Туалдо трябваше да отмени своето участие. Вече няколко пъти сме обсъждали положението в Либия в нашата комисия. Положението в тази страна остава проблематично, както по отношение на политическата ситуация, така и като сигурност. До сегашните е, преговори все още не са изпълнени, а ние като Европейски съюз изцяло подкрепяме този преговорен процес. Специалният пратеник на ООН представи вече своята програма за ситуацията в Либия и начина по който Обединените нации ще действат за напред. Трябва да се избегне нова ескалация на насилието, която да доведе до проблеми с населението, и да се търсят решение за начини за решаване на конфликта. Прекратяването на този конфликт е ключово за успокояване на обстановката в региона и по цялото Средиземноморие. Много от страните, участващи в този конфликт, имат свои намерения, като Русия се включва все по-активно. Мисля, че нашата дискусия днес ще бъде много интересна. И преди да дам думата на нашите оратори, искам да ви напомня, че пред председателят Таяни обяви посещение на членове на Европейския парламент в Либия преди края на годината. АФЕТ също ще изготви препоръки за Либия, като господин Панцери ще бъде нашия докладчик. И сега давам думата на нашите оратори. Започвам с заместник-председателят на мисията на Либия, господин Фархат. И след това господин Мецран. Благодаря. Наистина е голяма чест да бъда тук днес, за да обсъдим с вас сериозната ситуация в Либия – тези от вас, които наблюдават отблизо развитието на Либия от 2011, познават положението в тази е, страна. Фрагментация на държавните органи, увеличаване на въоръжаването, корупция – наследството от предходното правителство, като сегашното правителство не успя да направи демократичния преход, е, защото знаете, че групите бунтовници продължават да воюват помежду си бяха взети много грешни решения от предишното правителство, които допринесоха за увеличаването на въоръжените групировки и които използват публични фондове. През 2014 година политическата поляризация се превърна в конфронтация както в източната, така и в западната част на страната. Това доведе до разделяне на държавните институции парламентът, който беше избран на изборите през 2014 година, продължава да работи във връзка с решението на Върховния съд. Законодателният орган създаде свое собствено правителство и така тези две правителства се опитват да контролират всички държавни институции, инвестицион, като инвестиционните органи, Държавната банка на Либия и така нататък, като се създават две институции за всеки един сектор. ООН чрез своите специални пратеници се опитват да запълнят тези пропуски, за да обединят държавните институции и да създадат единно правителство. Господин Асен Салам е основният глас на това споразумение през декември 2015 година. Миналия септември беше направен опит да се промени това споразумение, като се проведе национална конференция, последвана от избори. Господин Салам направи предложение за осъществяване на изпълнителни правомощия. На 21 ноември беше проведено заседание, по време на което господин Салам а, и неговото беше прието предложението на господин Салам. Но съветът все още не е дал своето одобрение. Тук трябва да се каже, че политическата незрялост винаги е била пречка пред а, на, а, международните медиатори за постигане на споразумение. Медиационните, механизмите на медиации не предоставят достатъчен натиск. Докато това, а, тези несъгласия съществуват, някои либийски партии смятат, че трябва либийският партиен пейзаж ще остане отворен за постигане на споразумение и много групи ще се опитат да използват това положение. Могат да се появят допълнителни политически несъгласия, но няма ясна ангажираност за изпълнението на този план. Либия се нуждае от политическо решение и то спешно, за да може да обедини своите разделени институции. Това ще позволи първо да се уеднаквят въоръжените групировки, тези, които искат да подкрепят усилията за изграждане на държавни институции. В крайна сметка, държавните институции няма да бъдат ефективни, докато не бъде възстановен контролът върху държавните граници и летищата. Сигурно си спомняте, че пред целия свят много нефтени рафинерии бяха затворени през последните седмици. Много групи се опитват да постигнат своите искания, като изнудват правителството. Например, една малка въоръжена група нападна две, два водоисточника в западната част на страната и то само в рамките на 45 дни. Второ, това ще позволи да се изпълнява пакетът за економически и програми за реформи, така че да се контролират държавните харчове. Економическата криза пречи на либийските граждани. Инфлацията е над 32%. Либия се нуждае от пари в брой. Безработицата е над 20% и това са само част от економическите проблеми. Имаме нужда от единен бюджет, който да предвиди мерки за спестяване и други действия, които са изключително важни бюджетният дефицит е над 200% от брутния вътрешен продукт. 70 милиарда либийски динара ще бъдат до края на тази година. Либийският резерв на Централната банка има нужда от 47 милиарда либийски динара – и едно такова единно правителство ще подпомогне работата на националните корпорации, за да се възстанови нормалното производство на нефт, което е около 1,6 милиона барела на ден. Трябва също да се вземат предвид и прекратените проекти, свързани с инфраструктурата и строителството, например възстановяването на сгради в Бенгази. Също така възстановяването на програми на национално ниво, защото тези програми не се изпълняват в Либия след 2011 година. Например, градове към Тобенгази и сърце нуждаят от тези програми. Борбата срещу останалите терористични анклави в страната политическото решение и създаването на обединено правителство ще позволи да се, на правителството да се вземе с тези основни и ключови проблеми. Национално помирение, връщането на мигрантите под техните е, родни места и борбата с престъпността, която процъфтява поради не, неефективната работа на правоохранителните органи. Някои райони, в някои райони се изключиха изключително отвличанията, кражбите. И това е поради нефункциониращата система за криминални разследвания. Това също са ключови въпроси, които трябва да бъдат, които трябва да бъдат изпълнени. А сега няколко думи за миграцията в Либия. Либийските власти имат трябва да се заемат с доклада, а, който се отнася до миграцията и проблемите в Триполи. Трябва да се създадат органи, които да предоставят достатъчни ресурси и да се започне сериозна борба с трафикантите на хора. Либия е основният коридор за мигрантите в региона на Субсахара. Либия също така се сблъсква с безпредседентен поток мигранти от районите и държавите в областта южно от Сахара. Милиони мигранти преминават през Ливия. През Ливия. 40 милиона под, са, прем, са сменили местоположението си в, по света. Това са хора, които идват от южните райони на Сахара – въоръжените конфликти, промените в климата се комбинират с огромно нарастване на населението. В момента населението там расте с най-бързи темпове, съгласно доклада на ООН. Трудовият пазар в Африка през следващите 20 години ще се нуждае от 20 милиона работни места годишно – Либия не може да се справи сама с този човешки, това човешко нашествие от юг на север. Независимо от последните седем трудни години, е, Либия не е искала подкрепа по своите граници. Либия обаче трябва да подкрепи инвестициите в държавите, откъдето идват основните мигрантски потоки. Трябва да работим с международни партньори, за да се намери начин, по който да се затворят тези маршрути на мигрантите. Европа, Средиземноморие, Средиземноморието и предоставянето на помощ за, помощ за Либия. Както знаете, в Либия не можете да не може да създадат условия за защита на мигрантите, тъй като самата Либия не е безопасна. Либия трябва да стане част от един такъв план, защото тя е изправена пред огромни предизвикателства, не само миграцията. Държавите членки на ЕС, е като Гърция и сега и Италия, например, показаха значителната, показаха солидарността на европейската общност. Докато Либия се сблъска с, се сблъска с тези огромни предизвикателства, Африканския съюз не предприял нито една инициатива, за да помогне на Либия. Говори се, говори се за Ливия като пазар на, чове, на роби. Говори се, че там се практикуват много форми на робство. Бъдещето на Либия в регионалния контекст голяма степен зависи от това и как можем да възстановим държавата Либия, да внесем стабилност, ред и законност така че да може да се постигне стабилност в района южно от Сахара и в Средиземноморието. Либия има много неизследвани природни ресурси, така че там могат да се дадат много работни места. Либия има нужда от обещаващ план за инвестиции и от така че пакетът за Африка да може да изпълни две задачи – ние имаме нужда от преференциален търговски режим за цел подпомагане на либийското, на либийското земеделие, производството на храни и подпомагане на износа за Европа. По този начин ще се помогне на хилядите млади африканци на либийския трудов пазар. може би е, по-късно ще има възможност да отговоря и на ваши въпроси. За сега ви благодаря за вниманието. И аз ви благодаря. А сега давам думата на господин Карим Мезран, който вече ви беше представен. Заповядайте. Благодаря ви, господин председател, уважаеми членове на Комисията по външни работи, дами и господа. Благодаря ви за поканята да бъда днес сред вас и да се изкажа по темата за положението в Либия. Благодаря и на вас, доктора Фархат, за много интересен и изчерпателен доклад. Ще се опитвам да не повтарям казаното току-що от вас. Важно е да си припомня няколко съществени елемента. Разпадът на Либия след революцията срещу Кадафи имаше различни аспекти. Някои от тях са свързани с историята на Либия, страна, която винаги е била разделена, никога не е била единна и не е имала единна самоличност. Други са по-скорошни причини, свързани с режима на Кадафи, начинът по който управляваше страната на принципа разделяй и владей като идеята беше да се отслаби само личността на либийците като такива, за да изпълни мечтите си за пан арабски свят. Но има и други проблеми, които са по-скорошни. Това са мен са двата първородни гряха на революцията. Първо, трябва да стане ясно, че това не беше революция на народа срещу ам, диктатора и неговите приближени. Не, Кадафи имаше своите подръжници сред населението. И да не се признае този факт, дори да се осъди този факт, накара либийският елит след, незабавно след революцията да подцени колко е нужно да се намери, да се постигне национално помирение, т.е. да прибързка с провеждането на изборите, без да дадат нужното време за помирение, преосмислене и определяне на това, което желаят гражданите на Либия за своята страна. И това за мен е важен елемент, на който отново ще се, вържа, се върна малко по-късно. А вторият първороден грях беше фактата, че външната намеса в революцията беше подценена максимално или поставена като минимална и фактът, че едва ли не основно революцията е дошла от младите хора по улиците, което пък от своя страна осложни обяснението на присъствието на НАТО на, след революцията и в момента се признава този факт, защото ако НАТО бяха останали, ще е много по-лесно да се обезоръжат милициите и да се гарантира мир в страната, но това не се случи. Според мен тези два изначални проблема на революцията получиха възможностите за успех на самата революция и усетиха страната на тази спирала на влушаване на положението в страната. Включително и други решения, като решението на стоящното правителство, което реши да се опита да подкупи милициите, за да ги, умери, за да ги помири, което пък доведе до допълнително разпокъсване и доведе до нужните условия за едно постоянно положение на конфликт в страната. Всичко избухна през 2014 година с, с операцията на генерал Хафтер в Бенгази, реакцията на силите от Триполи. Всички много добре знаете какво се случи след това. Но това, което искам да отбележа, е, че не бива да се заблуждаваме от това, което се опитваха да представят някои на времето, а именно, че това е противопоставяне на светските сили срещу диктатурата и екстремизма. Това е официалната версия, но тя не отговаря на истината. Истината е, че в Ливия има сили, които смятат, че всъщност не било чак толкова зле да се върнем към стария режим без Кадафи но като старата, но към старата система на управление. Има и други сили, които са по-революционно настроени, които искат промяна на системата. И представители на двете течения е, са представени и в е, двете страни. И държа да го отбележа, има, има ислямисти, е, в, в, в, в силите на Хафтар, както има и ислямисти сред силите на Сарач. И а, също така има и либерали, или ако искате хора с по-отворени виждания и в двата лагера. Или казано с други думи, няма една монолитна хомогенна група, която да се противопоставя на друга такава монолитна хомогенна група. Много е разпокъсано и разделено всичко и то на всички равнища. Но е факт, че либийските граждани днес живеят в нетърпимо положение. Несигурността и бедността са повсеместни. Нищо на живот се срина. Има недостиг на електричество, на, на питейна вода, на хранителни продукти, няма достатъчно ликвидност в економиката. Изобщо много трудно се живее в страната в момента. Ето защо, ако искате да спасите прехода в Либия, ако искате да спасите мечтата за една страна, която да се притежа към някаква отворена плуралистична система, нека да не я наричаме дори демократична. Ако искате да постигнете това, е много важно международната общност да се обедини и да подкрепи плана за мир на ООН и то възможно най-бързо. Защото в момента губим е, народа на Либия. Се надявам да си давате сметка за това. Либийците стават се по-апатични, вече губят интерес към това, което се случва. Нямат нищо против да се върне отново режима на Кадафи под някаква форма, стига да имат те достатъчно храна. И е много важно да действаме сега, ако искаме хората отново да се заинтересуват от политика, да им дадем нова надежда, да ги привлечем да участват, както това се случваше незабавно след революцията. От лятото на 2014 година, както знаете, тече процес на медиация под ръководството на ООН. По-добре от мен знаете, че за да има преговори, трябва да има преговори, а не е, пълна непоносимост между двата лагера. Ние сме в положение, в което двете страни не са в състояние да седнат е, в една и съща маса и да преговарят. Но е факт, че от а, това страда народът, а не участниците в преговорите. Има, действително има застой и ООН е, се намесиха и предложиха те да изиграят ролята на посредник. За съжаление обаче, мисля, че тяхното посредничество нямаше много шанса от самото начало. Не само заради начина, по който беше изготвено и заради поведението на първият посредник, но и защото в международната общност имаше идеята, че всички подкрепят този процес, но всъщност това не отговаряше на истината. Някои участници на международната сцена защитиха една от двете страни, един от лагера, въпреки че на теория подкрепяха посредникът на ООН. Обединените арабски мисли подкрепяха Хафтар, други страни подкрепяха Сарач, което от самото начало намали възможностите за успеха на посредничеството. Посредничеството от самото начало беше проблематично. Не беше, от самото начало не беше точно приобщаващо. Имаше доста сериозни слабости и ограничения. И е важно да си дадем сметка, че тези слабости на самият период на самият процес на посредничество бяха на от самото начало и разбира се донесоха своите последици. Какво може да правим от тук нататък? Ако целта е да се е, спаси преходът на Либия към по-реалистична демократична система, като едновременно с това се спаси и економическото положение в страната, има две възможности. Разбира се, винаги може да се промени нещо на място в Либия, но от е, външна гледна точка, от международна гледна точка, какво можем да направим ние, как бихме могли да подкрепим процеса? Ами, първо и най-очевидно, да намерим истинско единство зад мисията на Хасан Саламе. Либийското политическо споразумение е единствената все още легитимна рамка за преговори. всички участници го заявяват. Рамката на мирът под егидата на ОНЕ е единствената възможна рамка, в която може да се работи в момента. Каква е целта на мислите в момента? Да се гарантира пълна подкрепа на Саламе. В опитите му да постигне успех с плана си. Има обаче проблем, който обсъждахме и преди. Саломе изготви план, който е чудесен от а, академична гледна точка, променя се политическото споразумение в Либия, намалява се броят на членовете на съвета на президента от 9 на 3. Всичко това е чудесно. След това обаче се стигна до националната конференция, която трябваше да е възможно най-прообщаваща и да привлече възможно най-много либийци от всички страни. Никой не знаеше каква точно е целта на тези разисквания, но вероятно целта беше да се обсъждат важни въпроси, свързани с бъдещето на, бъдещето на страната. И да се почне процес на подготовка на изборите. Всъщност не, преди това да се изготви Конституцията и после да се подготвят изборите. Но, крайна сметка, в събота в Рим той обясни, че ако няма промяна в а, плана за а, Либия, такъв няма, защото двете не можаха да се поговорят, в крайна сметка иска да продължи с националната конференция, която се проведе през февруари или през март. Ами, не знам вие какво мислите, но аз виждам проблем. Според мен много трудно това може да се случи. И ако се стигне до там, мисля, че ще отворим вратата за тези, които искат да възпрепятстват прехода. И може да се стигне до е, поставяне на страната под контрола на военни групировки. Може да се стигне до политически вакуум, ако се проведе тази национална конференция, преди да е ясно какво точно се прави, в каква посока е поело плана. Така че, за мен сериозен въпрос тук е график в времето. Ако прекалено дълго време се отдели за процеса, мисля, че няма как да се постигне успех. И на второ място, и държа да отбележа, че го казвам провокативно, а не като задълбочен анализ, ако планът не бъде променен, ако планът на Саламен не даде очакваните резултати, вместо да стоим и да чакаме следващата стъпка, именно да организираме на всяка цена тази национална конференция, нека по-добре е да я даде много ясен знак и да се премине направо към избори. Трудно ще се организират, няма никакъв смисъл, защото няма конституции, има толкова много вътрешно разселени лица. Да, има всякакви трудности. И всевъзможни възражения на тази идея. Но ми се струва, че ако планът на Саламе не поработи, това е единствената альтернатива, която ни остава, за да върнем хората в политическият процес. Да обясним на тези хора, че процесът на избори е от съществено значение. Да даде възможност да вземат участие в него и те да решат кой ще управлява страната и как и при какви условия. Мисля, че това е единственият начин да се даде възможност на хората, които са против военно решение, да вземат участие в политически процес. Но разбира се, ако се избере тази възможност, става ясно и колко голяма отговорност носи международната общност. Европейския съюз, държавите членки на Европейския съюз, Съединените щати, трябва всички да се обединят в подкрепа за организирането на тези избори като осигурят нужното наблюдение и подкрепа за целия процес. Ако това се случи, според мен е, има шансове хората отново да е, бъдат върнати в политическия процес и да се спаси по някакъв начин прехода. Ще спра до тук. С готовност ще отговоря на въпросите ви. Eh, Благодаря за презентацията и за малкото провокация, която вкарахте. И така, сега ще чуем становището на депутатите. Първо ще дам думата на Инес Алая Сендер, като председател на делегацията, на делегацията за Магреб. Заповядайте. Благодаря. Съжалявам, не можах да дойда по-рано. Не чух всичко, което беше казано. Но предишните дни, преди изтичането на крайния срок, по разширеното споразумение – се зададох известен брой въпроси, които всъщност бяха разглеждани и тук. От гледна точка на европейските институции ясно потвърдихме нашето, нашата подкрепа за търсене на политическо споразумение, което би могло евентуално да позволи да се подготви пътя за един избирателен процес. Знаем какво се случва в момента. Вече имам впечатлението, че колкото повече стигаме до този крайен срок, наближаваме крайния срок през декември, като че ли все повече се наблюдават различни опити от страна на заинтересованите страни, с които се опитваме да говорим за пътната карта, да наблюдаваме един вид опити да се процедира различно а, за, при постигането, в опитите за постигането на а, някакво съвместно споразумение. И така, как да а, обединим всички тези съвместни усилия за постигането на споразумението след различните срещи, които проведохме? както и с Саламе, така и с другите. И искам да използваме времето, което ни остава, за да направим така, че да не се счита, че всичко започва 17 декември, едва от тогава. А просто да се опитаме да се поставим в една ситуация – която да е да ни подготви за това, което ще последва. Без да се отрича това, което се е случило до сега. Така че смятам, че това трябва да бъде измежду големите въпроси, които да си зададем относно пътната карта. Как европейските институции могат да допринесат за спазването на сроковете по най-градивен начин с цел постигане на политическо споразумение. Това е нашата цел. Това е което се вижда в делегацията, която водя. Благодаря. А сега от името на групите две минути на човек. Господин Галер. Благодаря за тези изказвания. Благодаря за информацията, която ни дадохте. Искам да се съсредоточа на един спешен и оперативен момент – не знам достатъчно за това. Миналата седмица имаше среща между Европейския съюз и Африканския съюз. Аз я проследих с интерес. Намеренията бяха много добре. Продължаване на вече съществуващи политики, но имаше едно ново нещо, което беше решено така по периферията възоснова на ужасното положение в тези лагери за бежанци беше постигнато споразумение тези лагери да бъдат управлявани от Международната организация за миграция. Тя да отговаря за тях. От, този, е, от една страна да се репатрират бежанци, но от друга страна те да могат да подават заявления от страна на африкански държави да бъдат подавани искания, ако това е политическо оправдано. Тук има нещо много сложно в този процес. Според вас, как, какво мислите вие? тези официални е, лагери, наред с тях съществуват и много частни затвори, където хората се държат, е, където се искат пари в брой, където хората се продават като роби. Въпросът ми е, според вас, как, каква е възможността тази ужасяваща ситуация във връзка с лагерите с беженци да бъде прекратена? Онорева Юрек. Благодаря. Господин Йорек. Благодаря. Един детайлен въпрос, ако ми позволите. Получаваме много обща информация по ужасните явления, които се, се случват в а, Либия, особено търговията на хора. Най-вече с тия трафиканти, които а, губят бизнеса си в Средиземноморието. Можем ли да получим по-подробна ситуа... информация кой участва, кои са а, обектите на търговията, така да се каже? тези хора имам има ли опити да им се помогне, било от някакви социални служби, било от военни? Как, как можем да, се, да стигнем до тях? Има ли някакви обществени власти? Или армията правят ли нещо, за да се сложи край на тази търговия? Моля да ни кажете повече за трафика на хора. Госпожа Вержия. Благодаря, господин председател. Малко съм безгласна. Надявам се, че това не е проблем за превода. Исках да задам два въпроса. Първият относно ситуацията с иммигрантите – някои от колегите вече говориха за тази ситуация, че ще има задълбочено а, разследване и също казахте, че средствата не винаги стигат. И аз съм от комисията за а, човешките права и свободи и ще ходим в Либия. Коя... Трябваше да ходим в Либия през октомври, но не можахме поради причини за сигурност, но успяхме да се свържим с много а, либийски евентуални заинтересовани страни в Тунис. Та първия въпрос е как използвате помощите на Европейския съюз. В това отношение знаем, че те се използват при граничната полиция. Също доколко се зачитат човешките права, как вие също работите за, на, за евакуацията на мигрантите и а, какво показва разследването, като се знае, че полицейската система, съдебната система, дори армията, която е под контрола на официалното правителство, всъщност действа само в една малка част от страната. Определено искам да знам какво се случва. Това а, се присъединява всъщност към казаното от господин Галер а, за тези неофициални лагери, които всъщност са голямата част от, от лагерите в страната и когато а, тук говорим с, с различни а, служители на международни организации, те ни казват, че е лагер, а после няма лагер, защото всъщност те се местят. И а, не искам да залъгваме международното обществено мнение, затова дайте ни повече информация. И вторият ми въпрос е свързан с този, а именно а, местните власти. Мисля, че в местните власти това е реалност. Това е, си остава реалност, така че ви моля, ви питам и двамата, как мислите, че тези местни власти могат да участват в подобни постъпки, така както вие ни ги казахте, господин професор, постъпки за включване на населението и за интегрирането му, дали всъщност тези местни власти могат да позволят този глобален преход. Нещо по-добро от всичко, което сме виждали до сега. Благодаря. Благодаря, госпожа Лохбилер. Благодаря, господин председател. Имам три въпроса. Първият е свързан с обучението на бреговата охрана в Либия. Знаем, че има инциденти, които, тези, по време на които всъщност тези служби са попречили на НПО-та да спасяват иммигранти. Дори са попречили на военен кораб да си върши работата. Така че на какво се дължи това? Как вие оценявате постиженията им? Втория въпрос относно отвличането, измъчването и продаването на иммигранти и бежанци. От 2016 година сам имаме резолюция на парламента по този въпрос. През февруари 2016 година разисквахме със специалния докладчик Мартин Коблер и той също докладва за тази тенденция. През януари 2017 година Немското посолство в Нигер също говори за подобен едва ли не концентрационен лагер за е, иммигранти, за бежанци. И е, пак разисквахме с господин Коблер и ето сега виждате доклада за пазара на робите. И тук е, Надявам се да имаме представители на Ливийското посолство. Какво ви пречи да спасите хората от това робство? И третия ми въпрос относно приемането на а, а, плана на ОНЕ за действие от Камерата на представителите. И също, когато говорим за нова конституция, никой не трябва да е част от бъдещето правителство, което ако, е, ако мъжен е женен за чужденец и има втора националност. Какво се крие зад подобен текст, за подобно искане? А, знам, че Конституцията в а, Миянмар а, беше направен така, защото армията не искаше Ансан Сучи да има някаква повидна позиция. Но, знаете, а, че Асаев Ел Кадафи беше а, освободен от милициите в Ливия. А, каква е неговата роля в новият политически пейзаж? и също какво може да бъде направено, за да се приложи на практика заповедта за арестуване. Благодаря. Благодаря, господин председател. А, господин Касталдо, а, три въпроса. Първо, относно казаното от госпожа Вержият. В този момент ОНЕ харчи 1 милион и 200 хиляди в двустранна подкрепа за Либия и също почти още а, милиони за фонда за Африка и също за двустранна помощ и 3, а, 300 милиона за подкрепа за бреговата охрана в Либия. Така че искам да знам. А, господин Фархат, вие казахте, че няма а, такива скрити условия, дори за либийския народ. Какво мислите вие за тези пари? Харчат ли се по предназначение и дали подкрепата на тези, с тези пари всъщност се използва в правилната насока, дали са полезни и дали има някакъв конкретен напредък в каквато и да била област. Ситуацията също е да избегнем парите да се окажат в грешни ръце, в неправилните ръце. Също със сигурност тези пари биха могли да позволят да покажем ангажимента си към либийския народ и също да подкрепим политическия процес, но се питам – какво можем да очакваме също от посещенията? Смятаме ли, че сега е най-подходящия момент да осъществим подобно посещение? Можем ли да очакваме също и някакви а, военни а, опити да се заземе контрол на Триполи а, по това време? И третото, което каза господин Мезран, за плана за действие на ОНЕ, че има слабости, този период от 8-9 месеца а, по време на изборите. Да, за 9 месеца много неща могат да се случат. Особено да се смени контрола на Триполи. Но също, когато предлагате ранни избори, питам се, как можем да гарантираме, че тези избори ще бъдат наистина демократични в правната рамка? Знаете, е, изборите изискват е, закон, изборен закон и евентуално референдум за промяна на Конституцията. А това, което виждаме от скорошните ам, статии, ни се, там ни се казва, че всъщност или би има нужда от основни правила, не от а, такива сложни неща като референдум. Искам да ви попитам какво мислите по въпроса и как а, ще се избегне да има а, веднага бунт на губещите а, в резултатите. Muy brevemente, porque yo creo que ya casi todas las cosas se han... Господин Ман. А, да, благодаря. Мисля, че почти всичко, което исках да задам като въпроси, беше вече зададено. Съвсем накратко искам да а, попитам какви са мненията на съседните страни, като Египет, Алжир. А, в този процес на нормализация и помирение, така да се каже. Определено искам да ни се даде малко повече информация по този въпрос. И също каква е ролята на ам, тази еволюция в Либия? Благодаря. Няма желащи да, повече да вземат думата. В такъв случай ще дам думата на нашите оратори. 10 минути. Благодаря. Ще се опитам да отговоря на всеки въпрос по-отделно. На уважаемите членове на Европейския парламент започвам с въпрос на господин Гаус. Що се отнася до механизма и се споразумението между Европейския съюз и Африканския съюз от Абиджан. Има предложение Международната организация за бежанците да управлява тези е, лагери, тези е, места, където минават хората транзитно. Що се отнася довръщането на мигрантите или бежанците в техните държави. Всъщност няма техническа обезпеченост за този механизъм. Не знаем къде биха могли да се намират тези места в а, а, коя част на Либия, в Триполи, извън Триполи, колко големи да бъдат тези лагери. Цифрите, които бяха спом, а, споменати, така циркулираха по време на срещата в Абиджан 370 хиляди, 380 хиляди. Оп общият брой беженци, което в местата, които ние наричаме е, центрове за държане около Триполи, горе-долу толкова. Остава въпроса за това колко време ще отнеме този процес. Има толкова много технически аспекти, които трябва да се вземат предвид. Ако, например, имате хора без държава, ако имате беженци, понякога е невъзможност и за Международната организация за беженците и за другите организации да ги върнат в техните държави. Например, в Либия има хора, които са регистрирани като беженци и хора, които търсят обежещи. Повече от 43 000 има такива. И не се знае много за тях. През август 2016 тази цифра беше около 39 хиляди. Така че този брой се повишава. В Европа вие имате така наречената схема за разселване. Работите заедно, правите си релокация, разселвате тези хора, разпределяте беженците, по квоти в държавите членки. А в Либия този брой нараства и никой не обяснява на либийците кога този брой ще започне да намалява. И кога ще ги разселим всички тези 40, 43 е, е, хиляди, само регистрирани? Над 100 хиляди обаче а, имат право на убежище и те се намират в Либия. Според Международната организация за бежанците и нейният доклад от края на 2016 година има стотици хиляди, които в момента се намират на либийска земя. И ако сега се върна на механизма за тези места за транзит, за транзитно преминаване, въпросът ще бъде как и кога бихме могли да изпълним това. Колко време ще отнеме този процес? Има толкова много държави, т.е. има толкова много мигранти от толкова много националности, че как ще се здобият, как ще здобият те с документи за пътувания, как ще можем да ги върнем? Ами еритрейците, дали те е, ще могат да бъдат върнати в Еритрея или ще трябва да си ги държим в Либия. Всичко това се, са все важни въпроси. 43 000 бежанци, които са регистрирани в Либия, е, има около 7-8 хиляди иракчани, известно количество сирийци, но им по-голямата част са е еритрейци, а и много еритрейци живеят в Либия без да са регистрирани. Това е проблем за Либия и аз говоря от наша гледна точка. Вие тук в Европа взехте решение за тези схеми на разселване за 20 000 и така нататък, а всъщност дори и вие имате затруднение да изпълнявате тези схеми за разселване. И сега, ако има още 50 000, не е ясно дали вие ще можете да го направите в период за следващите две години. Имам предвид общо. Що се отнася до търговията с хора в Либия и с тези и с третирането на легалните мигранти като роби, позволете ми първо да кажа, че тази практика е доста необичайна за либийците. Това е нещо, което наистина е ужасно и което всички либийци отричат. Либийското общество има своите ценности и то не приема този нечовешки акт. И ако има хора, които са включени в този нечовешки акт, те не са само либийци. Това са африканци, които търгуват със своите братя африканци на либийска земя. Беше публикуван и първия доклад а, миналия април за формите на робство, не само в Либия, но също така и в северен, северна Нигерия и така нататък. Не само в Либия. Относно условията за живот на мигрантите в центровете за държане в Либия. Първо, Разбира се, тази терминология може би е неприемли в Европа. Ние ги наричаме центрове за държане, вие ги наричате приемателни центрове, но тези места, те се ръководят от Министерството на вътрешните работи. Има, вероятно, над 35 такива места, които това министерство администрира и управлява. Там живеят над 20 000 нелегални иммигранти. Повечето са а, хванати в морето и са доведени до тези 12 места за а, приемане на мигранти по крайбрежието. И разбира се, след това са преместени в тези места за настаняване. броят на нелегалните мигранти в тези центрове за държане е горе-долу равен на либийците, които не могат да се върнат в град Таура, например. Така че подпомагането на обучението на либийската брегова охрана, за да може тя да извършва такива операции по търсене, по спасяване и повръщане в Либия, е, тогава няма ли може да, вър... да върнем жителите на Талура в техния собствен град? Това целта ми е да ви накарам да разберете каква е ситуацията. Тази хаотична ситуация не може да се реши че да се каже само. Не може да се реши само ако кажем, че искаме да решим мигрантската ситуация в Либия. Нуждаем се от по-широк пакет от потребности и изисквания за Либия. Защото Либия е държава след война. През изминалите 6-7 години никой не обърна внимание, че Либия се намира в опасна ситуация. Че наистина странно е да искаме да оправяме, така да се каже, една държава след война, като се занимаваме с миграцията. Вместо да вземем нелегалните мигранти и беженците и да ги поставим под закрила. Наистина, много е трудно. Ето защо това посещение на уважаемите членове на Европейския парламент би било наистина много важно. Те ще отидат там, ще имат възможност да говорят с либийците на място, да посетят е, тези места за настаняване или ще имате също възможност е, да посетите град Аура, те, е, жителите на този град живеят в 17 е, лагера около Триполи и Бенгази. Горе-долу 20-22 хиляди души са това. Ето това е реалността на място. Относно сътрудничеството е, с Европейския съюз и обучението на бреговата охрана – От както започна операция София, във връзка с борбата срещу мрежите на трафикантите. От май 2015 до май 2016 всички активи бяха мобилизирани, операцията се извършва в териториални води, но те не могат да направят нищо започнаха да работят през втората половина на 2016 и да обучават либийската брегова охрана, така че тя да може да поеме дейностите по спасяване на наши териториални води. Сега има около 150-160 души, които се обучават на тези кораби. Италианските власти Миналия април или миналия май предоставиха на либийската брегова охрана лодки, горе-долу 5, не повече. А преди май нашата брегова охрана работеха в морето с една лодка 30 метра дълга, и с този съд се предполага, че трябва да извършат операции по спасяване. Сега, с тези нови плавателни съдове от Италия, те могат да работят 24 часа, най-вече когато а, морето е спокойно и няма вълнение. От май до сега те са прихванали и спасили над 17 000 човека които са закарани в Либия. Що се отнася до инцидентите и обвиненията от неправителствените организации? Трябва да го обясня много технически. Когато а, лодката с нелегалните мигранти даде знак, а, когато такава лодка се получи информация в този център в Рим, това съобщение се предава и на плавателните съдове на неправителствените организации. След това този център в Рим казва на либийската брегова охрана, че има някаква лодка с 100, 200, 300 души. Тя се намира в определен регион, дават им се координатите, така че те да могат да бъдат издирани и спасени. Когато неправителствените организации получат такова съобщение, те се опитват да действат бързо и да достигнат до този регион преди либийската брегова охрана. Преди един месец е, голяма група нелегални иммигранти скочиха от борта, за да се качат на плавателния съд на неправителствената организация, вместо да се качат на кораба на либийската брегова охрана. И сега говорим за е един регион около 50-60 метра. И ако говорим за една лодка, която е само 30 метра дълга, и като вземе предвид и вълните, и вятъра, тя може да се обърне всеки момент и тогава хората, а повечето африканци не могат да плуват, те ще се удавят. Това е истинска трагедия. И в крайна сметка бреговата охрана на Либия получава обвинения, все едно тя нарочно иска да накара тези мигранти да се удавят в Средиземно море. А това е абсолютно невярно. Либийската брегова охрана сега работи под ръководството на а, така опитни морски офицери, офицери, които са обучавани в Гърция, в Великобритания, в Испания. Те са професионалисти. Проблемът е, че не им достигат ресурсите и оборудването. Дори и а, плавателните съдове, които Италия предостави, не са на 100% пригодни за такива операции по спасяване. Има трябва да има така, една по-ниска палуба и трябва да има плавателни съдове с по-ниска палуба, а, откъдето да се хвърлят мрежи и така нататък. И, така че мигрантите да могат да се хванат за тях и да се качат на борда. И има толкова много технически аспекти и обстоятелства около този проблем. Добре, сега ще дам възможност и на моя колега да отговори на останалите въпроси. For... Благодаря ви и благодаря на всички за много важните въпроси, които ни зададохте. По въпрос среща на върха в Абиджан не разполагаме с достатъчно информация. Струва ми се, че е имало опит възоснова на скандала с а, видеозаписа, представящ продажба на роби от страна на някои африкански и европейски държави да се предприемат някакви мерки. Какво точно не е ясно, но освен ако не изберете варианта военна операция, не знам какво точно смятате, че може да се направи. По много проста причина, причина, която повтаряме от години насам. Пренебрегвате това, което се случва в Либия, допуснахте общественият ред да се, да се срине, допуснахте да действат по разтъпни организации, допуснахте отварянето на границата. и всеки влиза свободно в южната част на страната. Никакъв контрол няма. Така че да обвинявате правителството на Сарач, че, че нищо не е направило, като се има правит, че от години насам се пренебрегва положението в страната, не е много коректно. И съм напълно съгласен с всяка една дума казана от колегата ми Фахат. Въпросът ви, задавате ми въпроса за участието на местните власти. Ами да, Най-важното е да се намери решение на национално равнище. Последната причина. Различните проблеми, които се появяват на местно равнище, често изглеждат маловажни, защото са на местно равнище но много бързо те стават глобални. И конфликтът за няколко откраднати овце, например, се превръща в конфликта между ислямисти и светски настроени. Трябва да се разрешат проблемите на световно равнище и трябва да стане ясно, че няма как Либия да се превърне отново в едина централизирана държава, каквато беше по времето на Кадафи. Тази епоха отмина и няма да се върнем към нея. Поели сме по пътя към една силно децентрализирана страна. в момента разполагаме с закон, който дава възможност за преразпределение на част от финансовите средства и оставяне на известна автономия на регионално или местно равнище. Но трябва да има последователен подход и не може всичко да се остави на местно равнище, защото на местно равнище има много участници, военните, общинските избранници, които са избрани, други управляващи на местно равнище, които не са избрани. Всякакви хора има, които се намесват на това равнище. Някои от тях вършат добра работа, други не. Така че не може да бъде магическото решение да се премине на местно равнище. Няма как това да се случи. защото и в проект Конституцията се предвижда хората с двойна гражданство или омъжен, или омъж, сключили брак с чужденец не могат да са членове на правителството. Ако не се вложа идеята за това предложение беше на исламистите, за да възпрепятстват на определени лица да играят роля в политическия живот и съм убеден, че тази разпоредба ще бъде премахната следващата версия на Конституцията. Most important is the question about safe and the role. I, I like the way Salame put it. нещо, което Саламе постави нещата. Нямаме предразсъдъци към когото и да е било. няма някого да възпрепятстваме от а, участие в изборите, но има проблем с а, мандата на Международния наказателен съд по отношение на сина на Кадафи. Ако иска да участвате в политическия живот, трябва да приключи процес на Международния съд или по някакъв друг начин да се премахне мандата срещу него. Ако това се случи, няма никакъв проблем с Сейфал Ислам и неговото участие в, на изборите. Никой не е заявявал такъв проблем, но проблема е с мандата на Международния наказателен съд. От политическа гледна точка въпросът е по-различен. Дали действително той може да си играе ролята на обединител на страната? По този въпрос всеки има собствени виждания. Някои твърдят да, някои смятат, че е, Саиф може спокойно да обедни страна, други казват не. Той представлява нещо прекалено едностранчиво и прекалено отрицателно за много хора. Не искаме отново да се връщат на власт. Това е едно това е като в е, Италия, където с, с, беше забранен е, възстановяват на фашистската партия след фашистския режим. Има и такава легитимна позиция. Такава беше страната, така беше позицията на Италия, например, и смятам, че всяка една от двете страни има легитимни позиции. А по въпроса за изборите. От техническа гледна точка проблемът не е с законосъобразността, а с легитимността от законова гледна точка може да се гарантира провеждането на изборите. Председателят на изборната комисия заяви, че това е възможно. Проблемът е да се организират изборите по такъв начин, че по-голямата част от либеристите да могат и да участват в тези избори, за да може резултатът им да бъде легимен, легитимен и да не се повтори сценарият от 2014 година, когато едва 15% от гласоподавателите взеха участие в изборите. И това е голямата борба, която ни чака по отношение на изборите. Да се подготви предизборната кампания и един изборен закон, който да е много прост и разбираем, а не за, като изготвения закон от 2014 година, който беше прекалено сложен и също никой не го разбираше. Ако спораме с един точно прост изборен закон, ако спораме разполагаме с нужните условия за провеждане на призвана кампания, за да може хората да знаят колко е, са важни тези избори, тогава може да се гарантира и легитимността на тези избори. Това би могло да представлява много важна стъпка напред. Но разбира се, може с също толкова, толкова легитимни доводи да защитавате противоположната позиция. Ако хората не отидат да гласуват отново, отново ще имаме същия проблем с изборите. Моята теза е, ако планът на Саламе се провали, вместо да стоим и да чакаме с кръсани ръце, нека да организираме избори, да приканим хората да гласуват и да видим какво ще се случи. Ако има достатъчно голяма избирателна активност по някакво чудо, после ще бъде много трудно на който да е било да се противопостави на резултатите от изборите. Може би гледам малко наивно на нещата, но според мен това е най-добрият начин да се предотврати случването на нещо още по-страшно. По отношение на посещението на делегацията на Европейския парламент, смятам, че тя би била много уместна, много уместно посещение, но ви предлагам просто да не го правите около 17 декември. Ако от мен завис... зависеше, щях още днес да го заявя. Ще дойдем на 10 януари или нещо подобно. Тоест да проверим в кой момент идваме и да не заемаме някаква позиция относно 17 декември, но че ще има посещение, например, през януари. Това е моето лично мнение. Благодаря ви. Разполагате с една минута. Regarding the, uh, the, the torture and the kidnapping of... Отношение на изтезанията и отвличанията на мигранти в Либия, Отвличанията всъщност не засягат само мигрантите. Либийците също страдат от, отвличания с искане за откуп и от убийства. Ще ви дам е, един пост пример. През декември 2017 година баща на семейство на име Саршари, баща на три деца в източната част на Либия е отвлечен вече повече от две години. И силите за, за сигурност на Либия не могат да върнат този човек на семейството и е, друг проблем, свързан с е, командващият е, службата за бъгва охрана на Либия. Има 14 годишен син. Банда се, се опитала да го отвлече, когато момчето е избягало, е било застреляно и останал с увреждания след инцидента. Защо? Защото баща му работи за правилата охраня и се бърка в сметките на трафикантите на петрол и друг вид контрабанда. Това е действителността и това е просто, това са просто два примера след безброй други. Добре, нека да направим заключения. Първо, Нека да благодаря на нашите гости. Първо, смятам, че Европейският парламент трябва да разясни нещата, защото успяхме да отбележим, че има голям интерес днес да се дискутира по либийския въпрос в комисията по свободите и по правата. И не е само там. Така че трябва да се опитаме да дадем едно единно становище, а не всяка комисия да дава свое собствено. Защо? Защото така ще имаме допълнително влияние върху текущия процес. Второ, смятам, че нашите гости си дават сметка за това, че основното предизвикателство е да намерим, да видим кои са основните действащи лица в Либия днес. Има такива действащи лица, които допринесоха за падането на режима на Кадафи през 2011. А сега настоящият дуализъм всъщност се дължи на операциите на генерал Афтар, както и на исламските милиции в Триполи и Мисората. това са места, където има също така и силно присъствие на бербери – така че ситуацията непрекъснато еволюира и това създава също и спънки за специалните пратеници на ОНЕ. Какво би могъл да направи Европейския парламент? Смятам, че либийският въпрос е а, един евроафрикански въпрос. Защо? Защото Либия е всъщност кръстопът а, кръстопът важен за геополитическата стабилност на север, но също така и за целият иммиграционен процес. И също относно а, влиянията, в, които се принасят от Африка към Европа. Именно за това контекстът трябва да бъде разширен. И нашия подход трябва да се базира от една страна на новата стратегия Европейски съюз Африка, която вече разгледахме в Абиджан с иммиграционната политика, финансови ресурси и така нататък за финансирането на тези политики. Но също така имаме нужда от един процес на стабилизация. Това е вид стабили... политически процес. Беше предложено да се организират избори и ако този план не функционира, ще трябва да помислим за други възможности. Ще трябва да помислим внимателно за тях. И а, наистина трябва много сериозно да помислим дали има възможност да се организират такива избори или не. Още повече, че днес ние трябва да използваме всички възможни сили, с които разполагаме, за да направим така, че да се продължи споразумението от Херат. Трябва всички а, настоящи страни в а, Либия да разберат, че 17 декември не е нито началото, нито края на нещо. Това е просто дата, която не е символична, тя е важна и трябва да ни позволи да си дадем нужното време, за да надградим в процеса. Така че тревожа се от отговор на, гос... на генерал Афтар и също всички елементи, които ще финансират този процес. Нещо друго важно. А, проблемът за иммиграция. Много сериозен проблем. И мисля, че трябва да коригираме малко или много нещата спрямо от днешната ни политика. Разбирам някои държави, когато се колебаят дали да ратифицират международното споразумение. В такъв е случай на моята държава, Италия. Защото този, тези миграционни потоци имат понякога отрицателно влияние върху тези държави. Но ако ситуацията не се управлява в Либия, съответно води до много проблеми за нас. Но най-важното е да не забравяме, че настоящата ситуация, т.е. да се борим с а, трафикантите, това всъщност доведе до крайен резултат, че те всъщност си смениха попрището. И това, което правят сега е, че всъщност търгуват на черно с петрол. И а, това пък отнема възможности за печалба на либийското правителство. Тоест, имаме два отрицателни ефекта. От една страна, иммигрантите остават в Либия в много тежки условия. И второ, има едно такова на промяна на професията на трафикантите, които се ориентират към друг сектор. Нещо, което вреди на економиката и на Либия. Мисля, че трябва да разгледаме а, политиката на Европейския съюз точно от тази гледна точка. И нещо друго. Нека да не си заравиме главата в пясъка като штрауси има регионални интереси, както и интереси извън този регион, които трябва да вземем предвид. Някои играят двойна роля. И, и не позволява, това не позволява да се намери единно решение от страна на всички европейски държави. Смятам, че трябва да дадем повече правомощия на Европейския съюз, за да управлява този въпрос. Смятам също, че а, трябва да изготвим този доклад, който предвидихме за Либия и в изготвянето му трябва да включим всички тези елементи, за да допринесем за успеха на процеса на демократично помирение. Трябва също да се включат и другите комисии на парламента, за да се обобщат въпросите и да говорим единно от името на Европейския парламент. Благодаря на нашите участници. Пристъпваме към следващата точка от дневния ред. Bene, possiamo... И така. Нека да продължим и да стигнем до втората точка от дневния ред, а именно финансовата макропомощ за Грузия. Текат в момента важни преговори. Както вече знаете, сме говорили какви са проблемите и пред Европейската комисия, какви са целите, най-вече относно условността, обвързаността и е, средствата отпуснати за Грузия. Докладчик по темата е господин Андрей Мамикинс, Давам му веднага думата. You, Благодаря, господин председател. Както казахте, предложението на комисията е, предвижда да даде 45 милиона на Грузия а, в а, заеми и също така 10 милиона м, различни субсидии. А, предишната такава помощ беше обвързана също с връщане на пари. 46 милиона бяха върнати през май тази година. А, такива споразумения имаме с, с околните на тях държави. И така, в проекто становище от миналата седмица има едно изменение, а, което най-вероятно ще бъде прието. Изменението има за цел да потвърди, че подобна помощ е вързана с а, спазването на върховенството на закона, демокрацията и човешките права. Това е от ключово значение за нас в външната комисия. Също а, искаме да гарантираме, че комисията, както и външната служба, следят изпълването на предварителните условия а, и че това ще се спазва по време на цялата многодишна финансова рамка. И също, че останалите членове ще а, осигурят равни условия на споразумението с Европейския парламент и съвета. И така условността е добър а, стимул за реформи, най-вече тези свързани с човешките права и демокрацията. Измежду другите реформи, грузинското правителство се опитва вече да прокара нови конституционни изменения и е, да я а, направи съответстваща на, на конвенцията от Венеция и също исканията на външната служба. Ще добавя, че съвместната декларация вече беше а, отпуснала а, фондове за Молдова от до юли 2016 тази година, тъй като виждаме усилията на Грузия, най-вероятно ще е по-голяма помощ и също искам да благодаря на комисията за бързият и подробен отговор на въпросите, които им зададох. Споделих всичко това с колегите, докладчиците в Сянка също, с които работих и ще работя за напред. И също искам да благодаря на Ханни Нотакола, който е съдокладчик от комисията Инта. И имахме много добро сътрудничество по темата и приветствам факта, че АФЕТ и Инта работят в тясно сътрудничество, за да осигурят бързо действие по тези въпроси. Благодаря. Благодаря. А сега Ханно Такола има думата. Благодаря, господин председател. Колеги, благодаря за поканата да бъда тук във вашата комисия. Определено оценя високо сътрудничество между нашите две комисии и беше удоволствие също да работя с господин Мамикинс. Също се радвам да чуя вашите коментари. Това е третия път, когато комисията предлага макрофинансова помощ за Грузия след военния конфликт с Русия от 2008. Този път комисията предлага 45 милиона евро помощ, 10 милиона ще бъде в субсидии и другите 35 в заеми. Е, Грузия е страна по източното партньорство с много сложно от геополитическа точка пространство има също така голям обществен дълг. Економиката се е, забави, има висок, разсърнително висок ръст на износ. БВП е, се дължи най-вече на чуждите инвестиции. Въпреки проблемите, Грузия успя да запази стабилна финансова система, това се дължи най-вече на надзора на Централната банка и нейната регулация. И Грузия тук а, също а, представи положителни сметки фондов, по, заради фондовете, които стабилизирах економиката. Комисията също отправи препоръки към Грузия за това как да продължи да се развива към демократична стабилизация. Важно е да не забравяме, че тези процедури отнемат време и с цел да имаме дългосрочни решения, които да се базират на а, мисията на страната. А, и смятам, че Грузия също наистина а, показа подобрение към стабилизиране и помощта на Европейския съюз трябва да се базира на условията за бъдещ напредък в това отношение. Благодаря. Благодаря. Благодаря. А сега давам думата на господин Преда, докладчик в Сянка. Рамештетина, our rapporteur, so... Uh, Благодаря. Първо, искам да благодаря на докладчика и на останалите колеги за предложението. Съгласни сме с това, което казва господин Мамикинс. Знаем, че Грузия върви напред, но също знаем, че има и място за подобрение. Господин Щетина казва следното – Става въпрос за последното решение на Съда по, евро... по човешките права във връзка с господин Кселашивиди. Кондиционността между, във връзка с макрофинансовата помощ и човешките права в Грузия трябва да бъдат обвързани Що се отнася до предложението на комисията и външната служба, те трябва да следят условията за предоставяне на тези субсидии. Същия член, според господин Щетина, казва, че тези предварителни условия с оглед на ефективни демократични механизми и върховенството на закона и спазването на човешките права господин Щети наказва. Имам въпрос към представителите на двете институции, комисията и външната служба, които ще контролират процеса. Първо, първия въпрос на господин Щетина. Може ли да опишете подробно как на практика ще бъде на кондиционността според член 2. И второ, общото ни становище е добър лост за стимулиране на демокрацията, но не е ясно как ще бъде изпълнявано на практика. Господин Щетина казва също, че очаква с нетърпение сътрудничеството с докладчика и докладчиците в сянка. Благодаря ви за вниманието. Благодаря. Благодаря. Благодаря, че ми давате възможност да говоря по този въпрос от името на господин Ярнар, който е докладчик в Сянка и представлява групата АЛДЕ по този въпрос. Трябва да призная от негово име, че трябва да обръщаме по-голямо внимание на изпълнението и прилагането на асоциираното споразумение, както и на останалите споразумения с държавите от източна Европа, с които сме подписали такива споразумения. Това е една наистина важна политическа линия. Уважаваме решението на АФЕТ да изготви един доклад за напредъка през следващата година. Ако съответно са страните, които искат да създадат отношения с Европейския съюз и принципите на европизация. Благодаря и на двамата докладчици в подкомисиите. Смятам, че гледната точка е много правилна. Трябва да има условност. Трябва да съществува и едно такова изменение, което да е обвързано с политически критерии и макрофинансовата помощ. Колеги, дойде времето да признаем важността на тази връзка. Не, не защото искаме да наказваме някого, а просто за да създадем един важен инструмент за контрол и оказване на влияние върху положението в съответните държави. Има голяма разлика между бюджетна подкрепа и макрофинансова подкрепа. Ние сме водили този дебат в Инта миналата седмица. Смятам, че се получи много добро разбиране между всички участници в този дебат. Ето защо ще кажа следното. След като имаме едно и също изменение и едно и също становище относно Молдова, смятам, че трябва да го приложим и за Грузия. Колеги, смятам, че всички разбираме, че нещата, за които говорим, трябва да бъдат в полза на съответните държави трябва да останем в постоянен контакт с тях, да се запознаваме с докладите на Сметната палата за тези държави във връзка с използването на помощите, които предоставяме на тези държави. Те да се използват правилно и добре. Очаквам а, с нетърпение и колегата Такова ще заеме тази важна позиция в Сметната палата, така че двете институции да могат да се сътрудничат още по-добре по тези въпроси. Благодаря ви. Благодаря. Благодаря. Господин Шолц. Мога само да подкрепя становището на колегата колегата Такола ще прави това, което, за което се е научил в Инта. Искам да благодаря на докладчика за този проект от доклад. Искам да подчертая, че е, трябва да има сериозна дискусия относно целите и позитивните ефекти от е, макрофинансовата рамка. Тук обаче има и проблеми, които са свързани с тази помощ мога само да подкрепя идеята за условност като един от основните инструменти и също и на комисията АФЕТ, що се отнася до въпросните държави. Това означава, че ни е необходим постоянен процес на контрол. Не може да пускаме само по един доклад годишно, трябва всички структури в Европейския съюз да допринасят за този мониторинг, защото ние предоставяме парите на данакоплаците. Ние отговаряме пред нашите граждани, за да им обясним за какво се ползват техните пари. Въпросът за мониторинга е свързан с по-голяма политическа конкретизация относно целите, за които се изразходват тези средства съответните държави, в нашия случай Грузия. Съгласен съм с предложеното изменение относно правните въпроси, също така и препоръките, но тук ми се иска в АФЕТ да се фокусираме допълнително върху каква е връзката между заеми и субсидии. Заемите много често означават, че поставяме определена държава в една, така да се каже, спирала на зависимост. А макрофинансовата а, помощ има за цел да ги подпомогне економически, така че те да създадат такава економика, каквато искат, да се направи един демократичен избор на всички които живеят в съответната държава и да се осигури едно постоянно и устойчиво развитие. Моята група би искала да се предоставят повече субсидии, а не толкова заеми, защото по този начин ние наистина даваме една допълнителна финансова подкрепа, която ще им бъде полезна в бъдеще. Благодаря. Благодаря. Благодаря, госпожа Хармс. По време на срещата с държавите от източноевропейското партньорство вече говорихме за това. Вече говорихме какво ще последва най-вече с асоциираните държави. Европейският парламент е в голяма или по-малка степен съгласен, че е важно изпълнението на тези споразумения за асоцииране – това, което трябва да постигнем с нашата макрофинансова помощ е да задействаме по един единен начин реформите, свързани с тези споразумения за асоцииране. С, по време на срещите с нашите партньори от тези асоциирани държави и самото партньорство, ние се разбрахме, че това наистина е нещо добро – Искам е, да добавя е, нещо към е, това, което колегите са дискутирали в Инта. Ние трябва да определяме надежни условия. И ако сме казали и сме определили условия, които са прозрачни, тогава не трябва а, да отстъпваме от тях. По време на този процес за, по дефиниране на условията който все още предстои. И ми се иска колегите, които работят в Евронест, също да се вземат с този въпрос и да допринесат. Грузия е съгласна, че страната се развива много по-добре в сравнение с други държави. Знаем обаче, че те са поставени под голям натиск не само трябва да се справят с така наречените замръзнали конфликти, а имат и Азербайджан, и Турция, които от така, са доста трудни съседи и има много проблеми свързани с тях. Има и едно политическо напрежение, което не бива да забравяме, когато оценяваме държавите. Искам само да добавя, че развитието на медиите, прозрачността на целия медиен сектор, но също така и въпросите за собствеността върху медиите и плурализмът в медиите имат голямо значение. Искам всичко това да бъде включено в условията. Независимостта на съдилищата от комисията Веннис също обсъждахме независимостта на съдилищата и съдебната система. Това също не бива да се забравя. Независимо, че наблюдаваме положително развитие, трябва да продължим дискусията и да поддържаме тясна връзка с нашия асоцииран партньор Грузия. И още едно изречение. Искам да добавя, Грузия е една от тези държави, които не са част от движението за връщане на Гюлен в Турция. Мисля, че това трябва да повлияе на нашето решение. Въпреки, че не всички въпроси с правата на човека са решени по перфектен начин, Например, въпросите с равенството на пола, смятам, че това е една, една положителна тенденция, най-вече с оглед на географското положение на Грузия. Благодаря. Юре, колегата Юрек. Благодаря. За нас е важно да подкрепим Грузия и то за постоянно по различни причини. Геополитическото положение на страната, спецификата на региона, но също така и по субективни причини. Грузинското общество иска по-голямо сближаване с западните държави. Споделям обаче становището, че трябва да действаме рационално. Важен е също въпросът за политическите затворници. Понякога има политици прозападно настроени, на които трябва да симпатизираме. Наблюдаваме селективно правосъдие – селективно правораздаване, натиск върху опозицията. Но този, този процес трябва да бъде. Този процес продължава, защото виждаме, че политическото преследване все още продължава. И още нещо. Споделям много това, което каза госпожа Хармс. Като цяло смятам, че имаме различни позиции в отделните държави членки. Но не трябва да налагаме политиката за равенството на половете на тези страни, Защото тук трябва да вземем предвид и Русия. Русия се възползва от нашата идеологическа подкрепа или ангажимент. за да обезкуражи тези държави да се сближават с Западна Европа. Ето защо искам да призува за умереност. Най-важното е, е въпросът за политическите затворници и ние трябва да очакваме те да бъдат освободени. Благодаря. Благодаря, господин председател. Госпожа Калмете, подкрепям становището на господин Щетина, изказано с господин Преда. Но Искам да напомня за решението на Съда по човешките права. Това решение доказа инструментализацията на правосъдната система в Грузия, което трябва да спре. Това решение подчертава, че политическите мотиви са били основни за предварителното задържане на господин Питавишвили. И тук имаме нарушение на Конвенцията за човешките права и основните свободи. Искам също да напомня, че миналата година Европейския съд по правата на човека издаде решение във връзка с бившия министър-председател. Нарушени са съществени разпоредби на Конвенцията за човешките права. Европейския съд по правата на човека и неговото решение трябва да затвърди демократичния ангажимент, а не само вербалните обещания. Но също така това трябва да се отразява в ежедневните политически действия. Решението на съда доказва, че случаят на господин Бадивишвили е позор за грузинската съдебна система. За мен е трудно да приема становището на министра на правосъдието, че това решение налага на грузинското правителство само да плати няколко хиляди евро на бившия си министър-председател. Смятам, че това е неприемливо и цинично. Грузия, която се стреми към европейско бъдеще и правителството и да изказва такова становище, това е неприемливо. Правилният отговор е да се свалят всички обвинени срещу Мира Бишвили, той да бъде незабавно и безусловно освободен от затвора. Благодаря ви, господин председател. Благодаря. Сега давам думата на комисията. Жой Криес е при нас. Той е от отдел съсед, политика по съседство. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Казвам се Ян Гризе от отдела, който се занимава с, страните с страните, от източното съседство. Благодаря за подкрепата на макрофинансовата финансова а, рамка за Грузия. Става въпрос за подкрепа в рамките на 3 години до 2020 година, когато тази програма ще изтече. Това финансиране е свързано с три фактора това са външният е, дефицит и повишаване на чуждите резерви и също така съществено повишаване на изискванията през следващите години. Всички тези неща са свързани и представлява гръбнака на нашето предложение за макрофинансовата подкрепа на Грузия. Сумата от 45 милиона евро като подкрепа може да покри около една трета от а, недостига. Смятаме, че ще можем да осигурим добър баланс и да предоставим, да предоставим една добра добавена стойност от Европейския съюз и останалите институции, които осигуряват финансирането. Смятаме, че решението може да се приеме. Многовища финансова рамка е спешен финансов инструмент. Също така се прави връзка с доклада на Сметната палата. В предишните доклади а, има препоръка за повече помощ и включването на многодища финансова рамка за а, тези държави. Комисията трябваше да проучи какви са пътищата, за да може тази рамка да бъде включена. Също така се подчертава необходимостта от спешно споразумение, когато говорихме по този въпрос преди няколко седмици. Накратко да спомена някои от въпросите, които и вие повдигнахте. Предложеното общо становище – като част от проекто становището на АФЕТ. В същото време искам да изтъкна, че ние като комисията не сме много наясно какво би постигнало това предложено общо становище. Разбира се, политическата условност демокрация, върховенство на, закон, на закона, човешки права. Те са част от това решение, така или, или иначе. Всичко това е включено в член 2. Становището го изисква, но е това, не е нищо повече. От това, което успях да разбера, има редица опасения, които вие повдигнахте – в същото време, като че ли няма сериозни опасения към Грузия като такава и тази помощ получава широка подкрепа. Не съм говорила още с колегите от външната служба, но имам усещането, че в този момент ще че в този момент ЕС би отказал помощ на Грузия, защото и това не би било заложено като политическо условие. Няма практика да се добавят декларации към решенията. Затова смятам, е, че това нещо се прави в специални случаи. Смятам, че имахме дълга дискусия в тази комисия и в Инта по въпроса за Молдова пред няколко месеца. Там имаше един такъв по-специален случай. И в този контекст, може би аз не трябва да го казвам, но да се изразява становище и за Грузия може да се разглежда като риск за специалния статус, който дадохте на Молдова по този въпрос. По същество, ние не смятаме, че предложеното общо становище е необходимо. по другите точки относно политическата кондиционалност и мониторинга. Това е съответствие с член 2. Имаме мандат, след като решението бъде прието да контролираме изпълнението на тези условия по време на изпълнението на цялата програма. По, в, в този момент а, ние разполагаме вече с оценка. И накратко към допълнителните условия. Имаме политическа кондиционалност и съответно постоянните условия, свързани с многодишната финансова рамка. Освен това имаме специфични политически условия във връзка с меморандума за разбирателство. Искам да добавя, че естествено многодишна финансова рамка е макрофинансов инструмент и нейните инструменти би следвало да поставят основата за справяне с економическите кризи. Ето защо Смятаме, че тези условия са свързани с целта на инструмента. Това е изцяло в съответствие с съвместната декларация между парламента и съвета от 2013 година за макрофинансова подкрепа, най-вече с принцип 1А, който казва, че многища финансова рамка трябва да подпомага изпълнението на политическите програми, структурните реформи, които трябва да подобрят баланса и платежоспособността. Този принцип е заложен в съображенията и съответно в членовете на предложението на комисията, например член 3, в който се говори за економическата политика. Ние сме убедени, че силата на инструмента на многодишна финансова рамка като лост е свързан с а, нейния фокус. Доста сме скептични към предложения, които да поставят допълнително бреме върху кондиционността. В същото време ви уверяваме, че е, споразуменията за асоцииране са много важни. Те са много важни референтни точки е, за Европейската комисия, когато се определят специфичните е, условия. Тези споразумения са директно свързани с економическото развитие и се вземат изцяло в предвид. Естествено, асоциираните споразумения ще се прилагат в един хоризонт от много години, докато този макрофинансова помощ е доста по-краткосрочен инструмент. Ето защо има тук разлика и в хоризонта на изпълнение, но условията да бъдат наистина амбициозни, но все пак и изпълними. Благодаря ви. Още едно изречение относно разликата между и разпределението заеми и субсидии. Когато говорим за економическо развитие и състоянието на страните, е както и устойчивостта, дълговата устойчивост, Грузия на, постигна сериозен прогрес относно а, през последните години и това и сега това изискване за Грузия беше намалено според нашето предложение. Благодаря ви и ще приключа до тук. Eh, Благодаря ви. Ще ви помоля да бъдете малко по-опити в изказването си. Представителите на Европейската служба за външна дейност. Благодаря ви, защото отбележа най-напред, че Грузия е страната източното партньорство, която най-много се е доближила до това, което ние искахме при създаването на източното партньорство през 2008-2009 година. Значи, разбира се, всичко е съвършено в страната. Някои сериозни въпроси вече бяха повдигнати тук. Последните сведения ще намерите в доклада по оценка на споразумението за циране на груси, който беше публикуван на 10 ноември. Обсъждаме в момента новите е, елементи на реформите в страната в началото на 2018 година в рамките на срещата ни по споразумението за асоцииране. Бяха проведени местни избори на 21 октомври и 12 ноември и наблюдателите от ОИСР казаха, че като цяло независимостта на изборния процес е била гарантирана и участниците в изборите са имали възможност да водят изборния си кампания свободно. Продължаваме, разбира се, много отблизо да следим прилагането на конституционната реформа. Приветстваме наскоро предложените проекто изменения, които напълно отговарят на проектите на Венецианската комисия на съвета на Европа. Също така одобряваме всички подобрения, свързани с правата на човека и върховенството на закона. В това отношение също така отбелязваме и положителната роля на новосъздаденият пост на омбудсман, който се ползва с силна подкрепа, в частност от страна на градското общество. Отбелязваме всички постигнати реформи за гарантиране на макроекономическа стабилност. Разбира се, затова подкрепяме и макрофинансовата помощ. Като служба за външния дейност сме в непрестанна връзка с страните на Европейската комисия и вече заявихме на Европейската Европейската комисия, че нашата оценка си остава същата и че политическите предварителни условия могат да се смятат за изпълнени. Едновременно с това потвърждаваме още веднъж, че СВД е на ваше разположение за да предостави по-подробна оценка на положението на с демокрацията, правата на човек, върховенството на закона в Грозия в рамките на целият период на новата операция за макрофинансова помощ, но имаме известни е, съображения дали изобщо е нужна тази съвместна декларация, като имам предвид, че положението не е същото като в Молдова. Ние смятаме, че там положението е доста по-тежко, още повече, като си имам предвид, че препоръчките на Венецианската комисия не са изпълнени и най-вероятно и за бъдеще няма да бъдат изпълнени. Така че ви е, при, призвам си да се замислите нужна ли е тази съвместна декларация или не. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Мамикинс. Мети или куфия, се на ми асколти. Господин Мамикинс, моля да си изложите слушалките, в противен случай няма как да ме чуете. Господин каза, че не ви е много неясно какво точно вършите като работа. Може би можете да му обясните малко по-подробно. Said, much, uh, благодаря ви, господин председател. Както вече казах, изпратих голям брой въпроси, получих отговор от страна на Европейската комисия и бях напълно удовлетворен от тези отговори и съм ги изпратил на всички докладчици в сянка, разбира се. Казах, че съм внесъл само едно изменение, и всъщност не ми е доста какво точно обсъждаме в момента. Не. Mi pare chiara la risposta. Дето което е... Ами, струва се, че отговор беше достатъчно ясен. При това положение приключваме с обсъждането на тази точка от дневния ред. Крайният срок за внасене на изменение е 7 декември а на 23 януари отново ще разгледаме този доклад в нашата комисия. Благодаря ви, се приключваме точка четвърто дневния ред. Abbiamo adesso all'ordine del giorno. Продължаваме с дневния ред. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 година. Докладчикът ни е Кристиан Дан Преда и му даваме забавно думата. Благодаря, господин председател. Виждам, че зелените неща са много развълнувани. Паоло. Окей. Okay. Merci много ви благодаря, господин председател. Виждам, че разполагаме с 13 минути да разгледаме три е, въпроса, свързани с обучаната отговорност. Ще си позволя да обединя два от тях. Всъщност не е Започвам с освобождаването от отговорност на Европейската комисия 2016 година, частта на бюджета, която ни вълнува, а именно функция четвърта. Държа да, да отбележа намаляването на количеството на материални грешки, сравнени с 2005% до 2,8%. 8 на 2,1%. Става дума за положителна тенденция и се надяваме, че през следните години е, е, равнището на материални грешки ще спадне под прагът от 2% и за целта призовавам Европейската комисия да вземе предвид всички препоръки на Европейската сметна паланта. Положение, че те показах в доклада си, че е можело да има намаление с 0,7% допълнително намаляване на грешките на извинете, количеството от материални грешки, ако всички препоръки на сметната палата бяха изпълнени на време. Държа да отбележа и напредъка постигната при координация на операциите на гражданска защита в рамките на Европейска служба за, за в рамките на, на Европейската политика за външна дейност и за сигурност и отбрана, но трябва да се ускори и засили това сътрудничество. И държа да отбележа слабостите, свързани с процедурите на аудитиране в някои държави кандидати за шеф в Европейския съюз или е, евентуални кандидати на Европейския съюз, което по своя страна засяга освояването на средствата от предсипринутата помощ. Ето защо смятам, че би било добре Европейската комисия да помогне на тези държави да подобрят е, своите системи за аудитиране. В тази гледна точка уточнявам, че ще понеса изменения по параграф 4, където се засяга тази тема, бих искала по-ясно да се разпише какъв е правоисточника на този проблем. т.е. факта, че има проблеми с аудитиращите органи в някои от страните ни партньори. По отношение на точка 5, а именно освобождаването от отговорност възкъпването на бюджета на СВД. Радвам се, че се увеличи бюджета на агенцията без да се увеличи равнището на материални грешки, което е много положително. При след това държа да ви обърна внимание на факта, а между другото отбелязвам, че всички колеги напуснах, напуснаха залата в момента, в който се говорихме за бюджета. Много съжалявам, но сме единственият, който явно се вълнува от темата. С вас, господин председател. но държа да отбележа колко е важно да се отвоят човешките ресурси, за да се запълнят възможно бързо бързо недостигащите постове, особено по отношение на ръководните позиции. като съм, повече подробности може да намерите в проекто становищата ми. Отбелязвам и факта, че Европейската сметна палата е установила слабости при организирането на тръжната процедура, организирана от Европейската комисия за суми в размер на по-малко от 160 хиляди евро и трябва да има подобрение в това отношение за до години. Директно споменах, човешките ресурси държа да отбележа колко е важно, когато се определят новите приоритети и когато определяме съдържанието на нови политики, да взимаме всеки път предвид, че тези нови политики и инструменти трябва да бъдат обезпечени финансово, за да може и Европейската комисия, и Европейската служба външна дейност да могат да прилагат тези нови политики. Тук, разбира се, се повдига въпрос, който би следвало да се разреши в рамките на бюджетната процедура, както и в рамките на преговорите за многодишната финансова рамка. Но тъй като говорим за човешки ресурси, държа да го отбележа и в това становище. Това е най-общо казано съдържанието на двете становища, които предлагам на, ваше внимание. Крайниското внасяне на изменения е 7 декември. На разположение съм за по-нататъчна работа, след което е в сянка. Надявам се един ден да, е, поне да са в залата, когато обсъждаме тези теми. Благодаря ви. Ами в случая за докладчик в сянка е много добре казано, защото са толкова в сянка, че изобщо не ги виждаме в залата. Госпожо Шмидт, имате думата от името на Европейската комисия. Yes, hello, Nicole Smith, I'm the head of unit. Благодаря ви. Аз съм ръководител на отдел, от който отговарям за връзките за сметната палата в Генерална дирекция добросъседство и отговаряш пък конкретно за одитите в трети страни. Много се радвам, че възмарявате да доведете това изменение. Искам да кажа няколко думи за отиращите органи. Препоръката на Сметната палата всъщност се основава на работа, извършена от собственият ми отдел, тъй като ние установихме, че има много сериозни проблеми с отиращите органи в в страните кандидати за членство. Те не са свързани толкова с а, а, самите проверки на а, разходите, като сме се до там, а по-скоро с а, структурата и начин на управление самите аудитиращи органи, а, е, липсата на нужна квалификация на ръководителите, както и организационни проблеми, с, свързани с липсата на достатъчен контрол, недостиг на човешки ресурси или а, друг вид а, е, технологически техническо оборудване. Срещна се с всички тези аудиторски власти през последните няколко месеца. Поели сме ангажимент да им помогнем да се справят с тях, но има много сериозни проблеми в някои от тях. Даваме им ръководни насоки по отношение на методологията и стратегическото планиране. И всъщност в моето отдел започнахме подобно да разглеждаме цялостната дейност на тези аудитиращи органи, възоснова в мозъка, те ни предоставяха ни възоснова на установеното в рамките на нашите посещения и ще изготвим национален план за за всяка държава за установяване на конкретните проблеми и метод за устраняването им, точно конкретни препоръки по технически аспекти, като методологията, например. Също така ще организираме и семинари, като ще поканим представите на различните държави за обмяна на практики. Поведохме такъв преди един месец в бивша Госовска република Македония. Обединиха представители на всички отиращи органи, за да разберете какви са проблемите. И накрая ще проведем и изпити за аудитиращата квалификация на експертите, се притесняваме се, че техните специалисти също не разполагат с нужните умения, за да гарантират качествен аудит. Надяваме се нашите препоръки да отговорят на критиките на Европейска сметна палата и разбира се, ще работим съвместно с Европейска сметна палата и Европейски парламент, като отстраняване този проблем възможно най-бързо. Благодаря ви. Грация. И аз ви благодаря. А сега давам думата на Емануел Джорджус Папагойо от името на генерална дирекция ДЕВКО. Благодаря ви. генерална дирекция ДЕВКО като цяло сме удовлетворени от намаляването на прагът на материални грешки от 2,8 на 2,1% за Европейската комисия и за отварителният фонд до 3,1%. Също така за пета поредна година се подобрява цялостният ни равнище на грешки до 1,67%, което е под от 2%, така че се подобрява положението като цяло. Продължаваме да прилагам проектите на Европейска сметна палата, а в точка 3 от, от проектите на докладчика разглеждаме внимателно въпроса свързан с субсидиите. Нашия генерален директор излезе с резерви в годишният доклад, като грантовете, пряко или непряко управлявани, са част от цялостен план за действие. Предвиждаш разпореди, включително свързани с аудита условията за предоставяне на тези субсидии, специфични препоръки и изисквания за квалификацията на нашите служители с цел установяване на начисто грешки. Всички тези тези мерки за устраняване на слабостите са в течение в момента, а въпросът с липсващата документация също го разглеждаме и ще прилагаме система за предоставяне на непредоставени документи в случай на нужда. Тоест, мисля, че като цяло набредваме добро по поръките на съдебната плата. Благодаря ви. И аз ви благодаря. И последна думата има госпожа е- Хелен Кембъл, ръководител на отдел за хоризонталната координация на политиките. Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви за тази възможност да направя аз няколко кратки бележки. Аз съм родител на новият отдел за хоризонтална координация на политиките е, в бюджетният отдел на Европейска служба за външна дейност. Благодаря на докладчика за направените коментари, особено по отношение намаляването на, на делът на материалните грешки. По отношение на човешките ресурси, разбира се, знаете, че назначенията и повишенията се основават на заслугите, но обръщаме внимание на нуждата на добър баланс между представителните на отделните държави членки и представителство на половете. В момента се прилага нова пътна карта за прилагане на равенството на половете в нашата агенция. Също така се изготви новата стратегия на СВД за равенство на половете. И накрая за процедурите по обществени поръчки, както които споменахте, мога да кажа, че ще приложим препоръките още до година, като преди това ще проведем нужните обучения, за да гарантираме, че грешките няма да се повтарят. Благодаря ви. Господин Пред, искате ли да отговорите? Не. Добре, вече ни припомнихте, че крайния срок за внасяне на изменения е на 7 декември. Благодаря ви, за приключваме с тази точка от дневния ред. И ще изчакаме да започне дебатът за Албания. Благодаря ви. Дами и господа, колеги, стигаме до точка 7 от дневния ни ред. И за мен е удоволствие и чест да приветствам тук министра на външните дела на Република Албания Дитмир Бушати. Предполагам, че вече всички го познавате. Нека първо да ви поздравя за 105-та годишнина от Албанската декларация на независимостта. Благодаря ви също за идването тук тази вечер, за този диалог и след уводните ви бележки ще дам думата за въпроси. Всички сме заинтересовани да чуем какво ще ни кажете за настоящата политическа ситуация в Албания – са последните стъпки за изграждане на консенсус по вътрешните реформи, особено за върховенството на закона и също регионалното сътрудничество с околните държави. И докато вашето правителство все пак си има едно значително мнозинство за провеждане на реформи, със сигурност непрекъснато ви следят от опозицията, съдебната система, медиите и гражданското общество, за да, за да проверят дали има демократично развитие. След 10 дни Албания очаква да се чуе последната дума на Европейския съвет за евентуалната дата за отваряне на преговорите за присъединяване на Албания към Европейския съюз. Разбира се, усилия се очакват вашето правителство за изграж... за мерки относно премахване на речите на омразата, за декриминализация на обществените институции, съдебната реформа, добри съседски отношения и също за съвен на економиката. Сега спирам до тук и ви давам думата, господин Бушати. Благодаря, господин председател. Благодаря за възможността да говоря тук пред вас днес. Знам, че съм на правилното място да обсъждам разширяването на региона Западни Балкани. Ролята ви тук е много важна, за да гарантирате не само институционалната, но и обществената подкрепа за интеграцията на Западните Балкани. И дори да имаме по-добро сътрудничество с всички парламенти. И това е много важно, най-вече в настоящата атмосфера на скептицизъм за бъдещото разширение на Европейския съюз за бъдещите години. Нека също така да се спра на факта, че това, което се реши в Европейския съюз, ни засяга и нас директно. Нашата съдба е свързана с съдбата на Европейския съюз. И ние вярваме, че всички работим заедно по наш начин за развиването на Европа. Така че вашият орган всъщност е, е правилното място. Вие познавате добре Западните Балкани и знаете мечтата на тези хора е, в нашия регион да се обединят с Западна Европа. Те нямат нужда и не искат нова разделителна линия. Без значение дали живеят в Албания или без значение какъв е а, техният статус, гражданите на Албания свързват Европейския съюз със свобода, а, стабилност, мир, а, просперитет, економическо развитие. Региона на Западните Балкани вече 15 години без подобен конфликт. Извлякохме си уроците от историята и е, динамиката на европейското интегриране всъщност успя да помогне на региона да загърби миналото си и е, процесите с през миналите 4 години подсилиха също между, между регионалното сътрудничество. Също между нас работим добре на всякакво ниво и идваме тук с съвместни проекти, без да се опитваме да се борим и да печелим спрямо другите, а по-скоро да се обединим и да споделяме общата полза. Няма съмнение, че европейската перспектива си остава най-силният елемент на европейската мека сила, така да се каже. По този начин региона върви напред към мир и сътрудничество. Европейските институции а, имат пълното си право да искат да участват и да наблюдават а, трансформацията. Защото присъединяването на Западните Балкани, включително и на Албания, всъщност е а, много силен политически м, двигател за реформи. И наистина. Това е единственият правилен избор, без альтернативи. Но когато се проточва във времето, не забравяйте, нещата стават все по-непредвидими. Имаме чувството, че сме се впуснали в един безкрайен технически процес, без никакви а, перспективи за присъединяване и съответно населението се отчаява, особено, особено младите. Нека да не забравяме също, че а, има още много въпроси, които трябва да се решат. Евентуално има е, е, неща, които трябва да се. Е, да, които са потенциални огнища на напрежение. И именно за това интеграционния процес е от ключово значение. Трябва да премерим а, стоиността на присъединяването и свръхвисоката цена, която ще ни струва забавенето нека да не, да не изоставяме процес, който вече е почнал. Нека да помислим стратегически за към този ключов процес, особено като си има предвид присъствието на тези страни в, в Западните Балкани и скритите вътрешни заплахи. Западните Балкани не трябва да бъдат считани като продължението на нещо, а като част от Парижското споразумение за сигурност. Ние сме част от НАТО. И искаме да участваме в стратегическото мислене. Мислете за нас като държава кандидат, която ще допринесе още повече за безопасността, за контекста на сигурност в Европа. Също Споделяме усещането, което ни създавате за насърчаване, но искаме конкретни резултати. Президентът на комисията Юнкер в своята реч за състоянието на Съюза говори за Западните Балкани и за стратегиите. Ние също така видяхме и изказването на френския президент Макрон за Европейският манифест, че Западните Балкани също са част от Европейския съюз. Оценяваме също и казаното от госпожа Могерини в това отношение. И накрая, но не маловажно, споделяме и позицията на Европейския парламент и АФЕД за подкрепата на процеса. При все това, това не е достатъчно. Визията за присъединяването към Европейския съюз, както и стратегическото значение, трябва да бъде превърната в реалност. И за да може това да се случи, спор, присъединяването трябва да бъде в дневния ред на институциите. Що се отнася до Албания? Имаме нужда от ясна пътна карта как ще постигнем решението за начало на преговорите за присъединяване. Имаме нужда от яснота и предвидимост и доверие в процеса. Албания от 2014 година иска да се присъедини. И начало на тези преговори ще бъде първо а, исторически момент за целият политически спектър, както и за, за, поли, и за демокрацията като цяло. Също начало на един нов административен процес. И трето, ще подсили настоящите реформи, особено а, реформата по правосъдието. Правителството на Албания иска да продължи с набраната скорост и да подсили основните елементи, включително върховенството на закона. Също да осигури консолидирано демократично общество, функционираща економика и правителство, което да работи за гражданите си с, а, тези реформи, които сега прилагаме, са безпредседентни, единствени по своето съдържание и също и по задълбочеността си, която а, е, беше потвърдена от международното следение и контролиране. Това са реформи срещу култивирането и трафика на канабис, както и разпространението на други наркотици. Резултатите вече са на лице, защото работим с правоприлагащите агенции на Европейския съюз. Това е нещо уникално. И нашето сътрудничество представлява бъдеща основа за нататъчно развитие за работата, която ще се осъществи по глави 23-24. Подобрението, подобрение политически диалог също ни позволява да процедираме към промени в Конституцията, адаптирането на някои от ключовите закони и всичко останало, което е необходимо за модифициране на правосъдието. Хубавото протичане на изборите от лято на 2017, както и консенсуса в изборната реформа е, и също избора на трите институции в а, а, различните правни органи не би могло да бъде възможно без конструктивен политически диалог. Също нека да се спра на някои по-традиционни аспекти на нашата политика. Албания е на... си е съгласувала напълно позицията в това отношение с Европейския съюз. Ние споделяме ценности, с основа на които се изгражда европейската сигурност. С, а, с, като съюзник на НАТО Албена не вижда, а, Албания извинявайте, не вижда никакви а, альтернативи на а, този съюз. И сме също горди за това, че сме измежду първите, които откликнаха на, а, на желанието за борба с а, а, крайният екстремизъм и идил. А също искаме да насърчим регионалното сътрудничество и да представим допълнителни инструменти за промяна на региона в, така че той да се превърне в пространство на демокрацията. Също да подсилим регионалното економическо развитие, така както беше казано и на последното събрание на Балканският регион миналият август. И в заключение, нека да напомня, че този регион се, е заобиколен от съюзници от НАТО и от Европейския съюз. Но въпреки всичко, не сме напълно част. Знаете, че Русия увеличава своята пропаганда. През изминалите години не се радва на интеграцията в НАТО на Западните Балкани. Разбира се, Русия има сравнително слаба притегателна сила за нас, но все пак това е един вид отвличане на вниманието и то значително. Нашият регион е много комплексна вселена. Някои а, са вече членове на Европейския съюз, други искат да останат по-независими, по-отделно, други пък а, са кандидати, преговарят, други искат да станат кандидати. Има много а, заплахи. Заплахи от вътрешният, а, вътрешен характер на Западните Балкани, също и а, други външни заплахи, които са много важни за трансатлантическата общност, както и от геополитическа точка за целия Европейски съюз. Ние обаче а, трябва да представим стратегическата визия в работата. И смятам, че е дошъл момента да покажем, че Албания заслужава да влезе в следващата фаза на отношенията с Европейския съюз очакваме нашите партньори също да уважат това, което са обещали. Смятам, че 2018 ще бъде изключителна година за Албания и а, в преговорите ще видим някаква насока а, в отговор на започната промяна в Албания. Ние считаме, че 2018 година заедно с вашата помощ и подкрепа че ще бъде важна стъпка напред в нашия европейски път. Нека европейската интеграция да остане основният двигател за действията за бъдеще на страните от Западните Балкани. Благодаря ви. You, for... Благодаря на министър Бушати особено по процедурата по разширяването. И сега искам да дам думата на колегите. Нека да започнем с докладчика. Господин Кнут Флекенштайн, докладчика по Албания. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин министър, за вашата реч. Ще продължа на немски. Това ще си го замълча. Entschuldigung. So, äh, ich glaube... Мисля, господин министр, че по много точки аз се изказахте съвсем правилно. Казахте, че визията трябва и да бъде изпълнена. Аз искам да добавя, и това е така, защото в противен случай тя би тръгнала в противоположна посока. Смятам, че е много важно не само вие е, да си свършите правилно работата вкъщи, връзка с процеса, процес на реформи, но и Европейския съюз да работи заедно с вас и с пете ваши съседни държави и в негово лице вие да виждате един надежден партньор. Да бъдеш надежден означава да формулираш условия, и ако те не са изпълнени, ако не може да се разчита на вас, а ако са изпълнени, да се каже, че вие трябва да го направите. Ето защо аз поделям изцяло вашето мнение, че през 2018 преговорите с Албания трябва да започнат наистина, трябва. Не защото в Албания всичко вече е наред, тъй като ние не искаме тези преговори да завършат следващата година, а искаме те да започнат. Искаме най-после да видим тези преговори а, как започват. О, а, правителството, парламентът, опозицията, всички те са заслужили това. Това става а, особено ясно от а, реформата в правосъдието. По този въпрос Албания е постигнала по-голям напредък от много други. Това става ясно от усилията в момента по отношение на организираната престъпност, корупцията и така нататък. По отношение на организираната престъпност знаем, че има още какво да се направи. Някои от нашите държави членки, които говориха за вашия регион, споменаха, че е, престъпност има и у нас, но много често нейните корени са в Албания. Господин министър, ние работим в различни работни групи с Нидерландия, в Германия, с Германия и затова аз мисля, че тази работа е доста удовлетворителна и тя обещава добри резултати в бъдеще. Ето защо още веднъж ще повторя съвсем ясно. Последна точка – Получавам редовно писма, СМС-и, където едните ми разказват, че други политици че са много лоши хора. Получавам писма от позицията, които са свързани не само, но също и с вашия бивш вътрешен министр и с връзката парламент-прокуратура. Да, интересуваме, ако прокурорът сега отвори някакъв случай, и ако това е свързано директно или недиректно с финансиране от офшорни зони. Не става въпрос а, толкова за наказанията, които ще бъдат свързани с тези престъпления, а за това прокуратурата да си свърши работата. Ето защо вие все още имате какво да направите. И последно изречение. Работата, парламентът, правителството, работата, която свършиха последните години, трябва да бъде призната не само като докладчик, а и като депутат от Германия. ще каже следното. Всяко решение преговорите да не започнат през 2018 година ще бъде погрешно. Благодаря, господин Флекенштаг. Кристиан Преда от политическата група на НП. Благодаря. Благодаря ви за присъствието и за това, че ни представихте напредъка на Албания. Наистина, без никакво съмнение, смятам, че Албания трябва да има своя шанс за отваряне на преговорите за Европейския съюз. До... От наша страна също трябва да променим нещо трябва да определим конкретна дата, а не да продължаваме с тая философия някой ден, след известно време и така нататък. Мисля, че датата 2025, та нещо, което Юнкер обяви, би трябвало наистина да бъде дата за всички държави от Западните Балкани. И по този начин ще имате и нещо конкретно, което да ви насърчи. Що се отнася до актуалните събития, исках да ви попитам какво става с процеса на проверката на съдебната система на съдиите. Знам, че тече първата фаза, кога очаквате да приключи, защото има, разбира се, тясна връзка между преговорите и тази проверка на съдиите. Също, тъй като бях част от мисията, която беше на място за изборите. И знам, че имаше препоръки от ОСР. ОСС, извинявайте. И дали ще има някаква промяна спрямо тези препоръки. И накрая, относно канабиса. Защото в тия последни периоди, като че ли но тук напоследък като че ли все повече виждаме дебати за канабиса. Албания, Италия, какво ще ни кажете вие? Какво хубаво ще ни кажете по темата? Много деликатна тема за голяма част от Европа. Благодаря. Меси, Кристиан. We now come to the next speaker. Следващия оратор Бастиан Белдер от ЕКАРЕ. Благодаря. Господин министър, искам да ви задам един въпрос. От една гледна точка, защото съм докладчик за тази е, комисия и за Европейския парламент във връзка с отношенията с Китай 16+, Будапешта, Албания. Всичко това е свързано с темите за балканските държави. Какви са отношенията между Албания и Китай? Казахте, че не искате да започвате нови тенденции в Европа, защитавате Обединена Европа, но в пресата, която аз четох, пишеше, а и говорихме в, този, в парламента също, в комисията Инта, че има опасение, че ще започне една нова тенденция. Какви цели преследва Албания с, чрез тези тесни връзки с Народна република Китай? Това може да се окаже едно поле на напрежение – във връзка с интеграцията в Европа, ако така се сближавате с Китай? Какво мислите за европейската външна политика? Тя е в противоречие с това сближаване с Китай. Доста директно се изказвам. Имам впечатлението, че китайците не се интересуват чак толкова много от Албания. Господин Шолтес. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин министр, за вашата презентация. Имам въпрос относно Юса, река Юса. Знаете, че това е една от най-големите реки в Албания и това е една от последните диви реки в Европа албанското правителство даде концесията за строежа на голям хидропарк на тази река. Това е в противоречие с препоръките на Европейския съюз и исканията на екологичните организации. Това беше споменато и в резолюцията от 15 февруари 2017 тази година. В тази резолюция се подчертава и, се, и ви се дава съвет на вашето правителство да продължите създаването на национален парк Вюса и да се откажете от тези планове за големия воден парк на тази река. Въпросът ми сега е какво се случва в момента? Какво е решението на албанското правителство по тази много важна, по този много важен въпрос за целия регион? Благодаря, господин Шолтес. Още един оратор имаме, Едуард Кукърн. Има ли още някой друг? Едуард. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин министр, че дойдохте в АФЕД за вашето експозе. Начина по който вашата държава прогресира и върви по европейския път. От опит мога да кажа, че Албания се променя. Албания постига конкретни резултати в реформите и гледа много сериозно на своите отговорности като държава, като държава, която иска да бъде член на Европейския съюз. Както каза господин Флекенштайн, има въпроси, които трябва да бъдат приключени. Има цели, които не са постигнати, но по подхода, който вашето правителство предприема, нямам съмнение, че вие ще продължите напред в бъдеще. Наскоро казахме, че трябва да обръщаме по-голямо внимание на Западните Балкани, да бъдем по-отговорни, за да възстановим нашата достоверност, нашата, нашата надежност пред нашите партньори от Западните Балкани. Както каза министърът, те очакват положително развитие за тяхната държава през следващата година за Албания въпросът, който стои на дневен ред, е да направи следващата стъпка в процеса на интеграция, да получи дата за начало на преговорите и за да започне формално преговорите за присъединяване. Много е важно държавата да бъде готова за това. Смятам, че ние като АФЕТ трябва да окажем целият натиск който можем върху комисията, за да започне и тя следващата стъпка да си сътрудничам активно с вашата държава в бъдеще. Благодаря. Благодаря. Няма други коментари от колегите. И аз накрая да задам един въпрос. Проведохме много дебати относно така наречения Берлински процес в Западните Балкани. Искам да чуя вашето мнение, какво е, каква е позицията на правителството в Тирана във връзка с процеса от Берлин. Какво може да се направи по-добре? Какви са вашите очаквания за следващата среща в София? във връзка с отношенията ЕС-Западни Балкани и през 2018 срещата в Лондон. 20 минути имате, за да отговорите на поставените ви въпроси. Аз ще бъда по-кратък. Благодаря за подкрепата на процеса на реформи, който сме започнали в Албания. Благодаря ви също за това, че поддържате жив процеса на разширяване защото за Западните Балкани, за Албания това е много важно за демократизацията. Първия въпрос относно процеса на верификация и в процес на контрол на съдиите и прокурорите. Това е свързано с това, което казахте вие, господин председател, в вашите встъпителни думи. Независимо, че живеем на Балканите, Албания е отчасти балканска държава, отчасти средиземноморска. Това показва, че политическата сцена е поляризирана. Вие имате опит по време на усилията си за намиране на компромис преди изборите през юни тази година. Политическото разбирателство беше постигнато и парламентът на Албания гласува единодушно за тези контролни органи. Този процес започна съдиите е, в Върховния съд, съдиите в Конституционния съд, съд а пък прокурорите, които са на едно високо ниво в прокуратурата. До края на тази година вече ще има и първите дела и около пролета смятаме, че ще имаме доказателства за провеждането на този процес – поне във връзка с съди и прокурори на високо ниво. Тук искам да благодаря още веднъж на държавите членки и на американското правителство, защото те ни предоставиха техника и хора в подкрепа на този процес. Всички решения а, се вземат от, а, а, от контролни органи, съставени от албанци. Съответно, тези съди и прокурори бяха избрани в рамките на открити процедури. Вторият въпрос и по него искам да спомена два процеса на развитие. Първо, нашата политическа воля и решимост в създаването на нови органи, за да се подкрепят отделните структури, които изпълняват препоръките във връзка с местните и парламентарните избори. Втората стъпка е свързана с създаването на конкретна комисия в парламента, В нея ще има представители на управляващото мнозинство и опозицията. Също така експерти. Смятаме, че работим активно, за да изпълним препоръките. Всички тези препоръки, повечето препоръки са свързани с деполяризирането при управлението на изборния процес. Има няколко съществени области, които касаят не само законода... които изискват не само законодателна намеса, а и политическа воля от всички политически сили. Третия въпрос във връзка с, с наркотиците и канабиса и тяхното отглеждане. Да, това е битка, която започна, която започнахме още когато влязохме в правителството през 2013 година. Борбата с отглеждането на канаби става все, все по-активна. Албания, вероятно, е по-уникален случай. Заедно с италианските власти, Кварта ди Финанца, създадохме и проведохме една огромна операция по суша. Сега можем да говорим ясно за изкореняване на плантациите с канабис. Изместваме също така стратегията и фокуса върху превенцията при отглеждането на канабис. Сега започваме да борбата с а, пренасенето на канабис. Това е регионален феномен. И, а и тези феномени обаче не познават граници. Работим с нашите съседни страни, които също са засегнати от а, този феномен. Също така се борим с корените, които са свързани най-вече с економиката и просперитета на хората. Четвъртия въпрос беше за Китай – и нашите двустранни отношения с Китай. Смятам, че бях ясен. Албания де... пред последните две десетилетия демонстрира стратегическа яснота, когато става дума за отношенията с Европейския съюз, с САЩ, ние не можем да си позволим лукса да седим на два стола, както правят някои от нашите съседи. Ние заявяваме ясно, че а, поддържаме този аспект. Не смятаме, че присъствието на Китай в региона, включително в Албания, е някаква заплаха, докато това економическо сътрудничество се осъществява според правилата, наложени от програмата за присъединяване към ЕС. Когато става въпрос за сближаване на законодателство и политики, има само един път и това е пътя към Европейския съюз. Река Вьоса, прав сте. Добре, че поставяте този въпрос. И, имаше дебат по това решение – Имаше различни групи а, от обществото, които изразя, изразиха опасения във връзка с опазването на околната среда. Сега решението все още не е взето. Продължаваме с проверката. Има преструктуриране на кабинета, на публичната администрация. Много внимателно проверяваме какви биха били въздействията върху околната среда. Още веднъж искам да ви уверя, че при всички тези случаи, като например с химическите отпадъци, ние ще продължим да действаме внимателно и да се водим от общите критерии за опазване на околната среда. Ще разчитаме също така и на експертизията на службите на комисията. Ние си сътрудничим също с експерти и с хора, които вие бихте предложили, за да намерим едно солидно решение. Последния въпрос относно процеса от Берлин – когато през 2014 този процес започна, се смяташе, че това е една много добра инициатива. Най-вече с оглед на факта, че, идваш, че този процес започна в един много тежък момент по отношение на разширяването. И това се отрази на Западните Балкани. Смятам, че това ни помогна много, най-вече във връзка а, с отношенията между Албания и Сърбия. Политически погледнато в момента сме по-добра политическа ситуация, отколкото преди 4 години. В момента положението е различно. Вече имаме двете първи регионални инициативи. Имаме служба в Тирана, която се ръководи от човек от Сърбия. Така че това показва, че регионалните въздействия, регионалните измерения а, вече са поставени на ново ниво. Имаме свързаност, имаме а, проекти. А, всичко това ще продължи до 2030 година, а пък аз съм избран само за 4 години – нашето правителство би искало да види повече проекти на място и да види, че тези процеси, свързани с обвързаността, ще дадат едни солидни резултати, полезни за нашите граждани. Следващата среща в България ще бъде една златна възможност за Западните Балкани да поставят своята програма за реформи от една и, какви, и да затвърдят отношенията между Западните Балкани и Европейския съюз. През последните две години Западните Балкани са основен пазител на, архитек... на... за сигурността на Европейския съюз. Заплахите, идващи от тероризъм, от екстремизъм. Сега е моментът да, да говорим положително за Западните Балкани да заздравяваме тези връзки. Времето тук е от голямо значение. Та им големи надежди, че по време на тази среща ще се вземе политическо решение най-вече за моята държава и за Македония, които които също така имат дневен ред във връзка с началото на присъединителните преговори. Да, срещата по процеса в Берлин, в Лондон. Чуваме, че фокусът ще падне върху сигурността. Въпроси свързани с интересите на Великобритания в съседните нам държави. Нямаме против тази идея, но от друга страна бихме предпочели да проучим по-дълбоко областите на сътрудничеството, които вече започнаха в рамките на процеса от Берлин. Енергетика, регионална економика, транспорт. Това са три основни области, които се допълват и които имат директен ефект върху ежедневието на нашите граждани. Благодаря. Благодаря, господин Бушати. И имаме още няколко минути. Виждам, че нашия докладчик, господин Фликенштайн, иска да каже още няколко думи. Кнут, имаш думата. Ще ви изненадам и ще говоря на английски. But now English. Едно по едно, сега на английски, следващия път на немски. Искам да се присъединя към колегата Шотас. Няма да скрия, че сме наистина разочаровани от дискусиите, които имахме с министър-председателя и въпроси, на които не получихме отговор. Да, разбира се, вашето правителство ще реши какво да прави а, с или без този проект, с този национален парк и така нататък. Но също така искам да ви приканя за следното. Решението за този национален парк да не пречи на напредъка и също така на економическия, на економическия напредък, когато говорим за туризма във вашата страна. Това беше просто една кратка бележка по този въпрос. Благодаря ти, Кнут. Господин министр, искате ли да отговорите? Да, вземам си бележка. Няма други коментари. Господин Бушати, министр Бушати, благодаря ви. Както чухме от докладчика, 2018 година ще бъде една решаваща година за Албания. Вие също го подчертахте. Аз мога само да ви пожелая лично на вас и на вашето правителство успех да, в това да убедите държавите членки, че е време да отворят първата глава от преговорите, да започнат преговорите. От ОПИ знаете в, в парламента, в комисията, ние приветстваме разширяването, но естествено това зависи от 28-те държави членки. Те трябва единодушно да решат. Знам, знаете, че ви предстоят предизвикателства. Мисля обаче, че получавате подкрепа от политическите групи тук. Ние знаем колко са важни Западните Балкани за нашия континент. Ако не осигурим стабилност в Западните Балкани, това много скоро може да окаже негативно влияние върху нашия, върху нашия континент и да окаже също такова влияние върху шесте държави в региона – следващия път, е, като дойда в Тирана, искам да видя как, колко добре работи правителството с опозицията. Поняко... Знам, че понякога са на различни мнения. Желая успех на вашето правителство в борбата срещу това сериозно предизвикателство наркотиците. Благодаря ви, министър Бушати. И сега преминаваме към точка 8. Разни няма. Следваща среща на 11 декември и с това приключваме днешното заседание. Започваме след 10 минути заседанието на разширеното бюро в 6.30.